I will do my very best. Ladies and gentlemen, schönen guten Morgen. Дами и господа, добро утро. Искам да ви приветствам с добре дошли на днешното ни заседание. Искам да попитам дали имате нещо да добавите към дневния ред. Аз нямам някакви важни съобщения, така че директно можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Точка 3. Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации. Разискване на състоянието на рамковата програма за конкурентоспособност и иновации. Искам топло да приветствам най-напред Патрик Ламберт. С нас е и Беатрис Жоди. Добре дошла. И Хусен Сатав. Надявам се, че правилно произнесох имената. Също така искам да приветствам присъстващите в залата колеги. Ще проведем една дискусия до най-късно 10 часа. Господин Ламберт има думата. Дами и господа, добро утро. Благодаря ви, че ни дадохте възможност да ви представим пред вас днес агенцията ни и нашите програми. Познавам голям брой от депутатите, но за първи път имам възможност да правя презентация пред вашата комисия. Аз ще ви представя агенцията като цяло, а след това моите колеги ще кажат няколко думи за програмите, които според нас имат най-пряко отношение към работата на тази комисия. Ще започна с програмата Европейски съюз 2020. Тук сме изброили най-главните, водещите инициативи, които сигурно са ви познати. Защо показваме този слайд? Защото сме показали каква е връзката на работата на агенцията и нейните програми с голям брой от тези водещи инициативи. Сега с няколко думи за агенцията и нейната роля спрямо комисията. Комисията продължава да бъде определящият политиката орган, който определя и работните програми, продължаващите по-нататък програми, а след това вече агенцията управлява стъпките, които се минават при този процес. Това, което е основно да се подчертае е разделянето на определянето на програмата и изпълнението на програмите – което кара и двете страни, агенцията и комисията, да се фокусират всяка върху своите задачи. Виждате, е, че обратната връзка за определящите политиката е нещо много важно и тази обратна връзка се дава от нашата агенция. Портфолиото ни, виждате тук програмите и инициативите, които управляваме, Марко Поло, Интелигентна енергия Европа, екоинновации – и мрежата за предприемачество в Европа. Моите колеги ще ви запознаят по-подробно с програмите в рамките на програмата за конкурентоспособност и иновации. Аз само ще набележа тези основни моменти. Сега, как стоят нещата към настоящия момент? Тук виждате долу показани същите програми, които споменах, но тук виждате бюджета, който е на разположение за тези програми и броя на проектите, които в момента нашата агенция управлява. Като цяло Агенцията управлява близо 550 проекта в рамките на програмите и също така оказваме помощ на 600 партньори в мрежата за предприемачество в Европа. Финансовите перспективи са такива, че ще управляваме около 1,7 милиарда евро от името на комисията и в крайна сметка от името на целия Европейски съюз. един сходен слайд виждате, но на него искам да подчертая взаимоотношенията за предоставяне на доклади. Нашата агенция е изпълнителна агенция, управлява програми от името на Европейската комисия и по-конкретно споменатите генерални дирекции. Ние ги наричаме генерални дирекции майка, генерална дирекция движение, енергия, е, околна среда и предприемачество. Искам да кажа, че ние сме много удовлетворени като агенция, че тези четири генерални дирекции са поверили управлението на техните програми на нашата агенция. Сега да видим кои са бенефициентите на програмите. Имаме един много обширен микс от бенефициенти, тези хора, които получават някакви ползи от програмите. Фирми, бизнес организации, е, обществени органи, правителства, неправителствени организации, сдружения и други. Това, което искам да подчертая пред вас е значението на малките и средни предприятия в тези програми. Ако погледнем а, е, инициативата Екоинновации, повече от 65% от бенефициентите там са малки и средни предприятия. Ако вземем програмата Интелигентна е, енергия Европа, там 40% от бенефициентите са малки и средни предприятия. И разбира се, мрежата предприемачество в Европа е отдадена именно на оказване на подкрепа на малки и средни предприятия заради тяхната роля. Съвсем накратко за самата организация, класически тип организационна структура с оперативни звена, две хоризонтални звена, но тук искам да подчертая, гъвкавостта и адаптивността на нашата агенция. Когато започнахме нашата работа, управлявахме само една програма Интелигентна енергия Европа. След това комисията ни помоли да управляваме още три програми и тогава ние успяхме да адаптираме гладко нашата организационна структура и по един отговорен начин за да създадем нови звена, които да се занимават с тези допълнителни отговорности. И още нещо искам да подчертая. Това е синергията, която съществува между отделните програми. Моето усещане е, че тази синергия нямаше да работи толкова добре, ако програмите се управляваха все още от комисията, а не от агенцията. Ние използваме мрежата от предприятия в Европа за промоция на други програми, които управляваме. С други думи, успяваме да достигнем до малките и средни предприятия на Европа по този начин. Успяхме да назначим служители, голям брой високо квалифицирани служители и експерти. Към днешна дата имаме близо 150 служители – главно на постоянни договори, 80% са, 13% са време, с временни договори и също така имаме и 7% служители, е, изпратени от комисията, за да работят по е, нашите програми. Това отново е, доказва връзката ни с комисията. Виждате, че имаме и експерти по подкрепа за бизнеса, околна среда, транспорт и други области. Неодавна направихме оценка на агенцията и искам да споделя с вас няколко констатации от тази оценка. От независими експерти направени а, констатации, които разгледаха дейността на агенцията. Те прецениха, че модела за възлагане на външни изпълнители на работата е успешен също така установиха, че изпълнението на програмите от нашата агенция е ефективно и ефикасно и също така направиха заключението, че агенцията осигурява по-добра среда за изпълнението на програмите и поддържа близки контакти с бенефициентите, нещо, което според мен е много важно. Обратната връзка от основните заинтересовани страни е, говори, че те са много силно удовлетворени от работата. Плащанията ни се извършваха средно до 19 дни през 2010 година, което е неш... сравнително кратък срок в рамките на комисията, главно плащанията към малките и средни предприятия и се стремим допълнително да упростим нашите процедури с цел, естествено, да постигнем друго важно нещо, да намалим бюрократичността, най-вече в контактите с малките и средни предприятия. В органиграмата видяхте, че имаме звено, което се занимава с комуникациите. Гордеем се с усилията, които полагаме в областта на комуникациите. Тук на този слайд виждате накратко това, което правим в областта на комуникациите – Накратко ще спомена няколко неща. През последните три години имаме повече от 1 милион посетители на нашите веб-сайтове. Разпространили сме 600 хиляди публикации по заявка. Повече от 700 хиляди изрезки от медиите са събрани и имаме 14 видеоматериала, които са гледани от 65 милиона зрители. Тоест ние полагаме конкретни усилия да повишим видимостта на нашите програми, както и техните резултати. Използваме също така седмицата на устойчивата енергия, която стана е, от традиционно събитие в календара на Европа. През април в 44 държави е, се е, проведоха свързани с нашата дейност събития, включително и в Брюксел. Така че според мен можем да резюмираме за агенцията, че тя печели в две посоки. Има полза от използването на агенцията. Европейския съюз и неговите институции чрез нас имат ефективност на разходите, високи стандарти на изпълнение и има гъвкавост от страна на агенцията да поема допълнителни задължения, а пък бенефициентите получават бързи и сравнително прости услуги, като ние реагираме именно на техните конкретни потребности. Искам също да подчертая едно друго заключение от тази оценка, която споменах, а именно постигнатия успех в управлението на програмите и инициативите – комисията може да обмисли да повери още програми на нашата агенция, което е от особено значение в този конкретен момент, когато комисията току-що с нощи внесе едно предложение за бъдещия бюджет. На следващия етап, разбира се, ще се мисли как да се управлява и изпълнява този бюджет. Последният слайд е поглед в бъдещето. Като агенция ние ще продължаваме да а, служим на Европейския съюз и неговите институции, както и на всички заинтересовани страни. Ще подкрепяме стратег... приоритетите на стратегията Европа 2020 ще управляваме текущи и бъдещи програми с конкретен фокус върху малките и средни предприятия, енергия и политики за климата, зелени технологии, иновации. Това може да се каже е основното в работата на нашата агенция. С това приключвам моето изложение и дам думата на моите колеги, които ще ви дадат повече детайли за всяка от тези програми. Бил Гиерет има думата за интелигентна енергия Европа. So good morning, ladies and gentlemen. Здравейте, дами и господа. Моят колега Беруто и аз отговаряме за 500 проекта в тази област, включително установяването на 80 а, местни регионални а, е, а, агенции за енергийна ефективност а, посредством а, енергия за транспорт, възобновяема енергия и така нататък. Също така управляваме а, други общи проекти, съчетани проекти. Ние и двамата работихме в комисията преди да се присъединим към агенцията и смятаме, че можем да управляваме в агенцията по-добре проектите, отколкото можехме в комисията. Интелигентна енергия Европа е програма, която подкрепя няколко различни а, инициативи, като асоциацията на срещата годишната на кметовете, също така а, различни инициативи за малките и средни предприятия, които спомена и колегата. Основната ни цел е да превръщаме политиката, законодателството в действия. Тук в Брюксел разписваме законодателството, но това не означава, че гражданите и стопанските предприятия знаят как да прилагат това законодателство. Ето защо нашата цел е да постигнем по-добро разбиране как да се прилага европейската политика, кои са най-добрите практики, кое работи, кое не работи. Подкрепяме екипи от европейски организации, които имат такова разбиране, имат мандата и мотивацията да действат с него. Предоставяме информация, данни за пазара и също други ам, анализи, които подпомагат решение, вземането на решение, процеса на вземането на решение. В момента нашия бюджет е 730 милиона евро от 2007 до 2013, което означава средно годишно, може да изчислите колко а, се пада за тези години. А, имаме над 500 а, проекта, които са финансирани и а, през 2009 се прехвърлиха част от нашите средства за, към Европейската банка за инвестиции към инициативата Елена, където а, се подпомагат банките в а, държавите, а, за да могат те да подпомагат а, проекти за енергийна ефективност. Повече от 3000 са нашите бенефициенти е, и много голяма част, повече от 40% са малки и средни предприятия. Обикновено един проект е между 1 и 2 милиона евро, продължителността е около 3 години и а, е, партньорите са 8-9 е, средно. Ние подпомагаме около 85% от финансирането, не а, спонсорираме изследвания и проучвателна дейност и не спонсорираме закупуването на хардуер. В агенцията ще чуете как участват в тези процеси от моя колега Хюсейн Сатав. Ние се стараем да се разпространят доказаните технологии и практики и аз ще ви дам три кратки примера за типични проекти – тези, които а, желаят да подпомогнат намаляването на бюрокрацията, а, ще им бъде много интересно да чуят за този първи проект. А, знаете, че се а, цели да се хармонизират а, процедурите, административните процедури на всички нива. Но какво да се направи? Конкретно какво да се направи а, в а, конкретика? Проектът GP Wind е, се осъществява в Шотландия. Е, там си сътрудничат различни администрации, които се учат една от друга и е, целта им е в рамките на тези три години да намалят значително бюрокрацията в тези проекти. Друг пример е SF Energy Invest. Този проект разпространява и използването на структурни и регионални фондове те наистина могат да се използват за такива проекти, за устойчива енергия, но не се постигат а, а, нивата на финансиране. Този проект се ръководи от а, а, холандската а, администрация с 9 други държави. Те провеждат такива дни в различни страни. А, и посредством тези организирани събития те идентифицират а, такива проекти, които са подходящи за финансиране и си сътрудничат с DG Regio. Последният ми пример е ЮРЕМ, където се повишават а, уменията на управленския персонал, който може да помогне за увеличаване конкурентоспособността в Европа. В Германия първоначално се осъществи този успешен проект и се а, повтори в 9 различни държави. Виждате и финансирането, което беше първоначално вложено. Интересното тук обаче е, че той продължава и без първоначалното финансиране, тъй като е устойчив. И накрая искам да направя заключение с две положителни новини. На първо място нашата програма е много популярна. Получаваме повече от 250 а, предложения годишно, само 50-60 можем да подкрепим, което означава, че всеки един от 6 е, проекта успява. На второ място, проучването на Deloitte, е, което ние поръчахме, показа, че управлението от, нашата, от наша страна се оценява много добре. Можем да предоставим допълнителна информация за това как нашият екип спомага по-доброто прилагане на законодателството в областта на ефективната енергия. А, и ние искаме да обсъдим как може да продължи тази добра дейност в следващата финансова рамка. Good morning. Good morning, everybody. I will uh, try. Здравейте! Ще се опитам да ви запозная с екоинновацията и това, което правим ние по тази тема в агенцията. На първо място определението. Имаме доста пространно определение. Това е нарочно. Не става въпрос само за екопромишленост. Може да става за производит... въпрос за производител на обувки, каквото и да било предприятие, което може да използва нови методи, за да стане по-зелено, по-друг начин да действа на пазара. На второ място имаме два стълба. Деловия подход и подхода към околната среда не става въпрос за противоречие, както знаете. Опитваме се добрите идеи да ги въведем на, в пазара, нещо, което е добре за бизнеса, добре за околната среда. Как работи този инструмент? Имаме а, своите нива 65% от малките и средни предприятия ам, са тези, с които работим. Това е доста добра а, цифра. Това е много положително за една агенция. Освен това, 8 от всеки 10 а, малки и средни предприятия всъщност са малки или микропредприятия. Това е доста трудна група, що се отнася до техните предложения към е, Европа. И а, ключовия успех от наша страна е, че сме упростили инструмента, сме оточнили какви са приоритетите, какво трябва да направят малките и средни предприятия и също така сме адаптирали много добре към пазара нашия инструмент. Това е една гъвкава система, няма посредници от типа на местни агенции на национално ниво. Могат директно към нас да се обърнат малките и средни предприятия. Споменах вече за гъвкавостта. Важно е да има европейска стойност. Това е критерий, но не е нужно да има международен консорциум. Това е изключително важно, за да можем да обхванем точно тези малки и средни предприятия. Нашия подход е свързан с жизнения цикъл. Ние се опитваме да сме добри водопроводчици, така да се каже, за да може, когато запушим един теч от една страна, да нямаме теч от друга страна. Ние работим в такава среда, в която мислим за бъдещето и не изискваме каквито и да били ам, формуляри и административни документи, които доказват този подход на жизнения цикъл, просто трябва той да е заложен в идеята. Ние работим след изследването и преди пазара. Това не е свързано с линеарния модел на мислене, но за да ви дам е, една цифра, около 20% от проектите идват от комисията, от 6-та или 7-ма рамкова програма или от национално изследване. 20%, а другите са свързани с авторски права, идват от пазара, от всякъде. Доста сме ангажирани с а, тази идея за лоста, свързан с прилагането на пазара. Искаме а, общественото финансиране да е много ефективно трябва да се преповтарят идеите, да се създават като продукти в пазара. Това е идеята да се увеличи ефекта за околната среда. И така ние изискваме а, предложения, искаме техните идеи да се приложат на пазара. Ако не видим тази логика, не финансираме проектите. Много е важно а, да има ефективност на ресурсите а, трябва да има зелена делова дейност, рециклиране и така нататък. Тук няма да навлизам в детайли, нямаме достатъчно време. Просто искам да кажа, че става въпрос за общи приоритети, но не са ексклюзивни. Например, в областите свързани с текстила или керамиката, а, просто от пазара предприятията дойдоха към нас. Не, че бяхме решили да работим в тези сектори. имаме, разбира се, и а, критерии, според които не финансираме а, проекти. Важно е приемането на пазара. Ще ви дам няколко примера. Първия пример е за една а, бутилка за мляко, която се изготвя от а, отпадна хартия и пластмаси много лесно се разделя и а, отделя по-късно. Самата, самия продукт е създаден с оглед на околната среда. Много е важно а, да имаме такъв род продукти. И последния ми пример, а, новият вид обувки, а, където използваме конкретен тип кожа, третирана по определен начин. Благодаря ви за вниманието. Good morning, everybody. Uh, finally, a few words about the Enterprise Europe Network. Здравейте всички! Още няколко думи за а, мрежата Enterprise Europe. Идеята на тази мрежа беше да се обединят малките и средни предприятия и тяхната конкурентоспособност. Знаете, управителите на малки и средни предприятия не винаги имат време да търсят финансиране в, в Европейския съюз и им е трудно да разширят бизнеса си в сравнение с управителите на по-големи предприятия. Нашата мрежа е като единно гише за всички въпроси, свързани с малките и средни предприятия. Беше създадена през 2008 година и в момента е най-голямата мрежа, не само в Европа, а всъщност в света. И тя свързва предприятията с Европа и обратното. В момента имаме 600 точки за контакт, при 49 страни, т.е. всички региони на Европейския съюз са покрити и също така имаме и в стратегически пазари контактни точки. Около 3000 експерти работят в нашата мрежа, така че става въпрос за мрежа на хората, която предоставя съвети на малките и средни предприятия. Ние предоставяме практическа помощ. Например, ние превеждаме а, сложното законодателство в термини, които могат да разберат малките и средни предприятия, например регламентът РИЧ. Става въпрос също така и за възможности за бизнес партньорства и бизнес контакти между малките и средни предприятия. С тази цел имаме база данни, например в областта на технологичния трансфер. Имаме една много голяма база данни с повече от 3000 профила. Друга функция на мрежата е да слуша малките и средни предприятия. Както каза директорът ми преди малко, ние по този начин предаваме като информация това, което работи, което не работи, обратно към Европейската комисия. И по този начин а, службите на комисията имат възможност да видят кои части на законодателството работят и колко добре. Нашата мрежа е добър пример за съвместно предприятие, което отчита субсидиарността. Не е нужно да се преоткрива топлата вода и за това нашата мрежа, центровете и се намират в съответните организации, да речем в различни асоциации на бизнеса, търговски камери и така нататък. Тези организации не само а, домакинстват а, нашите центрове, но също така допринасят доста съществено за успеха на мрежата. Ето защо смятаме, че това е една много успешна формула. Що се отнася до количествените резултати, успяхме да постигнем през първите три години а, 2,5 милиона малки и средни предприятия, много организация. Е, бяха организирани над 19 хиляди събития с 750 хиляди малки и средни предприятия. 66 хиляди предприятия участваха в посредническите събития, които ние организираме, където те намират бизнес партньори и така разширяват своето портфолио, своята дейност, своята база от клиенти. Нашата мрежа също така подпомага малките и средни предприятия при достъпа им до финансиране от седма рамкова програма. Виждате цифрите. Що се отнася до резултатите? Направихме изследване в края на миналата година, в което видяхме, че повече от половината от фирмите, които всъщност посетиха нашите центрове, са достъпили нови пазари, създали са нови услуги или продукти, създали са нови бизнес процеси. Голям процент са почувствали въздействие върху техния оборот. 40% са започнали нов бизнес и почти всички, които са посетили офисите ни, биха препоръчали нашите услуги на други. Няколко конкретни примера накрая. А иначе в залата сме предоставили допълнителна информация. Първият пример е от Германия и Италия. Една фирма, Лева Пор от Леверкузен, е създала технология, която подпомага за преработката на вредни вещества в Италия фирмата, която е била готова да предприеме тази, ам, приеме тази технология, се свързва с тях и така се постига успех. Другия пример е от Дания, Обединеното кралство. Тук имаме а, една компания, която а, работи с вятърна енергия и иска да се разшири датска компания в Обединеното кралство. Партньорите и от двете страни търсеха подходящ партньор и намериха една компания на име Косаут и създадаха съвместно предприятие. Обадиха ни се обратно, че так, по този начин са се създали 30 работни места в двете държави. Това са някои от конкретните примери за нашите постижения. Благодаря. Meine Damen und Herren, für diese ausführlichen Informationen. благодаря. Дами и господа, за предоставената ни информация. Виждам, че четирима души поискаха думата. След малко ще затворя списъка с желащите да се изкажат. Тук виждам един, двама, трима, четирима. Добре, отбелязахме си а, вашите имена. Шест човека общо мисля ако правилно съм преброил, разбира се. Бих искала да дам възможност на нашите гости да отговорят на вашите коментари, така че затварям списъка. Госпожа Кавалио. Благодаря на господин Ламбер и неговите сътрудници от агенцията за презентациите, които направиха. Познавам добре работата на вашата агенция от много години. Също така съм запозната и с програмите, по които работите. Искам да отправя поздравления към вас за ефективността, с която работите по проектите и за много тясната връзка между а, основните цели и тези проекти, които финансирате. Според мен резултатите от проектите са отрешаващо значение за изпълнението на проектите за научна и развойна дейност – както и за да се помогне за изпълнението на политиките, разпространението на най-добри практики. Само един пример. Конвенцията на кметовете е една много важна инициатива на европейско равнище. В момента в нея участват кметовете, ако не се лъжа, на 2000 града. Е, тя се занимава с енергийната ефективност и възобновяемите източници в градската среда. Имам няколко въпроса. Какви са вашите очаквания за бъдещето? Вчера разгледахме бъдещия бюджет, където има увеличение за научна и развойна дейност до 80 милиарда евро. Та, какви са вашите очаквания а, за бюджет за вашите програми и как виждате структурата на вашата агенция в контекста на рамковата програма? каква интеграция предвиждате за в бъдеще, че ще се реализира? И втория ми въпрос. В миналото имахте една програма за сътрудничество с развиващите се държави, КОПНЕР, която в момента прерасна в Europe Aid. Тя се управлява по-ефективно от вас, отколкото от други агенции, защото пак там нещата се свещат и до енергийни въпроси. Има ли някаква възможност това сътрудничество с развиващите се държави в областта на енергията, дали може да влезе във вашия ресор. Благодаря, господин Мьорклец. Благодаря. Благодаря на лекторите за презентациите. Вашата слава ви предшества, защото вече съм чула много хвалебствени думи за вашата агенция и благодаря, че вие реализирате резултати. Това е нещо, от което наистина се нуждаем. Има някои неща, които са предмет е, въпрос на любопитство, а и до някъде и на критика. Говорите за добавена стойност. Добавената стойност за Европейския съюз къде реално се вписва Европа в тези проекти, защото да, наистина е много полезно да ги имаме, но защо трябва да бъдат точно европейски проекти? Бихте ли казали повече е, по въпроса дали ви е нужен някакъв кластър или знания от всички държави по света да бъдат обединени, защото някои от тези проекти биха могли да се изпълняват по-добре с е, подкрепа на национално равнище. Относно общата стратегическа рамка, трябва ни повече практическа насоченост и опростеност. Имаме много агенции в Европейския съюз, които вършат чудесна работа, но основното е, нужни ли са ни толкова много агенции, за да вършим отлична работа? Дали няма да е по-добре да имаме по-малко на брой агенции, които да вършат повече успешна работа? По-конкретно, как точно вие работите заедно с агенцията РИА? Защото и двете агенции оказват подкрепа на малки и средни предприятия, но как ще работите заедно е, двете агенции? Защото вие казахте вече, че в рамките на тази водеща инициатива за Европа 2020 искаме да има за малките и средни предприятия обслужване на едно гише. Вие искате те да ви намерят, обаче след като има и други альтернативи на вас, как смятате, че те ще дойдат до вас? И къде е ролята на националните лица за контакти в цялата тази джунгла от проекти и програми? осъществяването на връзка в рамките на европейската мрежа. Как ще разширите още своите услуги, които предлагате в бъдеще? Благодаря, Клод Томас. Към колегите, които са тук, налага се да ви обясня, да разберете, че тази агенция е продукт на две основни политически решения, взети от Европейския парламент. През 2000-та година ние поискахме е, в рамките на една хоризонтална инициатива комисията да създаде изпълнителна агенция за интелигентна Европа, за да се намали бюрокрацията и да има по-добра връзка с външния свят. А през 2004 и 2005 година, когато господин Бакарис от НП беше докладчик по тази е, програма, стана въпрос за връзката между интелигентна енергия Европа и малките и средни предприятия. С други думи, тази агенция е нашето бебе. И позволете да отбележа, че то до някъде в момента е изложено на заплаха, защото в новата рамка до 2020 година за тази агенция изобщо не е ясно точно какво предстои. Тоест има голям риск тази агенция, която е една от агенциите с най-малки разходи за управление, има широк достъп до множество клиенти, може да стане жертва на политическата игра между някои комисари за постигане на по-голяма власт в отдадени сектори. Така че задължение е именно на нашия, нашата комисия, която се занимава с малките и средни предприятия, е да направим така, че иновациите да достигнат и до малките и средни предприятия и много да внимаваме какво се прави в комисията по тези въпроси и да предотвратяваме евентуални неуспехи. Имам един въпрос към господин Сатав. Приятно ми беше да видя а, колко глобална е тази мрежа на предприятия. Вие работите с Русия, Китай, САЩ и мисля примерно за страните от Магреба, дали всъщност няма да е много по-добре и по-добра възможност за нас да помагаме на Египет или Марокко, или пък на държави като Украина, за да изградят един жизнеспособен сектор на малките и средни предприятия. Какви са вашите идеи и как можем да съчетаем работата си с политиката на добросъседство? Йоран Сисли има думата za zelo zanimive презентация. Сама не съм била непосредно удалежена при тези. Благодаря, благодаря и за презентациите. Аз не участвах активно в тези програми до сега, затова ми беше много ценно да чуя всичката информация днес от вас. Имам два въпроса. Моите колеги ви питаха главно за трети страни, но въпреки всичко говорим за европейска програма, така че бихте ли могли да ни кажете повече за равнопостав... равно... равномерното или неравномерното разпределение на средствата в рамките на Европа по тези програми някои малки и средни предприятия а, имат големи успехи, докато други от определени региони на Европа просто не се изпоменават даже в тези програми. Това е първият въпрос. Втори въпрос, нещо, което става все по-важно за предприемачите е образованието. А, образованият човек трудно може да сгреши или да не успее искам да попитам как си сътрудничите с Европейския институт за иновации. Вие споменахте и седма рамкова програма, но този институт някак си го пренебрегвате. Внесени са предложения в осма рамкова програма да се създаде връзка между и вашата програма за конкурентно способност, EIT и е, другите програми. Благодаря. Благодаря. Аз също бих искала да се присъединя към поздравленията, които бяха отправени към вас. Вие знаете, че ние винаги сме подкрепили подобен вид програми. Гласували сме за подобни рамкови програми, като сме се разглеждали също и въпроса за финансирането. Сега обаче искам да разбера следното нещо. Вие казахте, че извършвате отлична работа, дадохте ни ясни обяснения, но все пак трябва да има и е, нещо не до там хубаво. Какви са вашите опасения във връзка с бъдещето? Моля да ги споделите с нас, за да може ние от парламента да ви помагаме. Вторият ми въпрос отново е насочен към бъдещето. Като че ли се опитваме да свържем програмите в областта на научната и развойна дейност с програмите за иновации. Знам, че много се прави в областта на научната и развойна дейност, но бих искала да чуя вашето мнение по програмите за иновации. Що се отнася до средносрочния преглед на програмата, виждам, че сред препоръките се казва, че трябва да се направи разграничение между разходите, фондовете, които са предназначени за важни проекти, които обаче ще бъдат реализирани на по-късен етап и които в момента не са приоритет. Какво а, това се отнася до новите технологии, нещо, което беше записано и в седмата рамкова програма. Наистина не можем да предвиждаме финанси 5 години преди реализирането на програмата, защото знаем, че технологията се развива изключително бързо. Това беше залегнало в седмата рамкова програма, но вие какво мислите по въпроса? Благодаря. Госпожа Тоя. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря за предоставените ни обяснения, но аз също имам известни опасения, също както и колегите. Ние не считаме, че всички агенции към комисията са достатъчно ефективни. В това отношение бих искала да кажа следното. Според мен е важно дейностите на въпросните агенции да бъдат по-ефективни. Днес всички се интересуват от иновации. Преди говорихме за научна и развойна дейност и иновации, а днес говорим за изследвания и иновации. Така че тази тема винаги е приоритетна. Бих искала да ви попитам следното. Как точно подпомагате Европейската комисия? Кажете ни нещичко в повече относно това, което вие правите заедно с комисията. Какви са вашите предложения в това отношение? Дали се нуждаят от повече информация, от повече финансови ресурси? Нуждаем се вие да ни покажете проблемите, за да може евентуално да ги решим заедно с вас. Знаем, че ситуацията на малките и средни предприятия е изключително трудна. Съществува истинска джунгла от проекти и а, тя се губи в а, огромната администрация. Така че какво можем да направим, за да упростим административното бреме? Защото ако не намерим правилното решение, за да предоставим помощ на малките и средни предприятия, тези предприятия няма да могат да реализират проектите си. Това беше въпросът ми. Благодаря. Благодаря, господин Ламбер. Мисля, че сега може да отговорите. Ще се опитам да отговоря и то кратко. Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите, които са, да, проявиха интерес към нашите презентации и към агенцията, както и към нашите програми. Високо ценим този интерес. Ще се опитам да дам отговор на някои от въпросите, максимално според възможностите си. Някои от въпросите имат общо с дискусиите в комисията и тези въпроси а, трудно могат да получат отговор от мен. Ние сме изпълнителна агенция, ние изпълняваме програми, възложени от комисията. Нашата първостепенна роля даже въобще не влиза в нашата роля да взимаме участие в дискусиите относно структурата на следващата многогодишна финансова рамка какви са нашите очаквания за бъдещето. Ам... Ние много отблизо следим дискусиите, които споменах в комисията и имаме също предложението на комисията от снощи. Ние разбираме, че ще има един отделен инструмент без това да е окончателно като информация, ще трябва да го потвърдя, но ще има отделен инструмент за малките и средни предприятия и конкурентоспособността и ще трябва да видим как точно ще действа тази взаимовръзка и този инструмент с нашата агенция. Е, спомена се една програма, която е част от Интелигентна енергия Европа, която управлявахме в бъдеще и след това прехвърлихме на колеги от Генерална дирекция развитие. Според нас тази програма беше успешна, но в момента не виждам възможност тя да се върне в нашата агенция чрез Интелигентна енергия Европа. Относно добавената стойност, защо са ни необходими тези програми на европейско равнище? Всяка от програмите има много отличително европейско измерение. В някои случаи, в някои проблеми, програми, всъщност изискваме примерно трима партньори от три различни страни членки на Европейския съюз. Държавите членки имат свои национални програми, затова е важно ние да можем да демонстрираме а, добавена стойност на европейско равнище в тези програми. Ние споделяме и разпространяваме експертни знания, опит, ноу-хау и най-добри практики отвъд националните граници. Това е смисъла всъщност на европейското измерение. Относно агенциите, дали да имаме повече или по-малко агенции, естествено, това е въпрос, който е в компетенциите на комисията и парламента за обсъждане – Споменахте, госпожо Мъркис, взаимовръзката между PACI и REA. Много уместно. Вчера имахме съвместно заседание с нашите колеги. В момента се намираме даже с тях в една и съща група, извинете, сграда. И разгледахме, сравнихме какво прави всяка от нашите агенции за малките и средни предприятия. Обсъдихме възможностите за сътрудничество. Това, че го споменахте като въпрос е много навременно, защото ние в момента обсъщаме потенциално бъдещо сътрудничество и вписването му в бъдещата финансова рамка. Следващия въпрос Ще оставя на колегата Хюсеин Сатав да отговори на конкретния въпрос от господин Турмес за рамката. От госпожа Джордан, мисля, имаше един въпрос. Имам усещането, че в някои програми няма разпределение до всички държави членки, но пък от друга страна нашите програми са открити за участие за всички държави членки. Имаме програм... мрежата предприятия в Европа, която функционира във всички държави членки и даже извън тях. Нямам сведения, че тези програми не достигат до някои държави членки. И мисля, че има равномерно разпределение на програмите. Трябва да отбележа, че не съм напълно сигурен за нещата във връзка с института, който госпожата спомена, но бихме могли двустранно да обсъдим този въпрос. Госпожа Риера Матюро попита дали имаме нещо отрицателно в нашия опит до сега. Това е един много хубав въпрос, защото в такива презентации като днешните ние се спираме главно на положителните неща. Според мен в бъдеще ще трябва дори още повече да работим по упростяването и канализирането на нещата. Не съм седнал тук, за да обяснявам как всичко е идеално. Не, това би било нереалистично. Просто в бъдеще ще е необходимо под един по голям чадър, примерно общата стратегическа рамка, да се върви към още по-голямо опростяване на процедурите и по-конкретно специално тези за малките и средни предприятия. И така, А, имаше въпрос от госпожа Тоя, ако не се лъжа. Какво можете да направите вие за нас? С оглед на бъдещите финансови перспективи, това, което бихме искали да се случи е нашата агенция да получи една а, описана рамка от задачи, а, която да е ясно изложена, а не адхок да получаваме някакви поръчения. Не ми е работа да говоря за това, но мисля, че има място за разкриване на Агенция за малките и средни предприятия в бъдеще. И ако позволите, ще предам сега думата на господин Сатав за мрежата Предприемачество Европа. Благодаря. Накратко, една, един въпрос имаше за връзката между мрежата и националните звена за контакти за малките и средни предприятия. Всъщност ние имаме една обща работна група, в която някои от нашите партньори от мрежата и лицата за контакти в национален план – разглеждат съвсем практически е, как могат да работят заедно. Смятам, че мрежата може да стимулира ролята на националните лица за контакти, защото обикновено всяка държава има по едно такова лице, а мрежата може да играе много добра роля в регионите. Много е важно да се опитаме да видим как те могат да работят, допълвайки се взаимно, а не конкурирайки се, като тези дискусии са в ход. По въпроса за лицата за контакти в трети страни, да, имаме вече в Тунис и Египет такива лица за контакти, също и в Украина, това е последния е, присъединил се член към мрежата. Имаме по един център в тези държави, защото все пак фокуса ни е върху Европа, но се срещаме, ще се срещнем с тях следващата седмица и ще видим как можем да ги подпомагаме, евентуално може би даже да играем роля за развитието, да кажем, на частния сектор, на бизнеса. Опитваме се да ги подкрепяме, разбира се, не финансово, така че нашата роля е ограничена, но главно се опитваме да ги свържем с партньори в мрежата и институции в Европа, така че най-общо това е един ъгъл, под който можем да гледаме на подкрепата за тези държави, но ако имате още идеи и предложения, с интерес ще ги изслушаме. Въпросът за различните потребности на малките и средни предприятия в различните държави от мрежата. Това, което мога да отбележа, че видът на техните потребности е много различен. Забелязваме, че в много от новите държави членки все още липсва информация и тази празнота трябва да бъде запълнена, докато в по-старите държави членки сега вече потребността е от разширяване на бизнеса. Но потребностите се изменят във времето и нараства и необходимостта да се намират бизнес партньори в държавите и именно тук идва ролята на мрежата. Тя може да помогне в това отношение. Благодаря за отговорите, господин Ламберт. Дами и господа, много благодаря за ценната обменена информация, за задълбочените отговори на въпросите. За нас наистина беше много важно да чуем допълнителната информация днес, най-вече във връзка с голяма част от дебатите, които ни предстоят в бъдеще. С това приключихме обсъждането на тази точка. Сега отиваме към точките за е, гласуване.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

Но преди това, нека заграем малко. Дали бихме могли да гласуваме? Считате ли, според вас сутрин трябва ли да идваме на време, да или не? Това е въпросът. Гласувайте. Закривам гласуването. Имам един чудесен резултат. Нека видим какъв е той. Изписва ли се? Да, изписва се на таблото. Моля, впишете това в протокола, ще бъде интересно. И така, нека започваме. Имаме няколко точки от дневния ред, по които трябва да гласуваме. Ще ви помоля да ме слушате, защото това ще улесни работата ни. Бих искал да ви кажа още нещо. Ще гласуваме по доклада за суровините. Вчера в 9 часа получих графика. Доколкото разбирам, системата не винаги функционира добре, но нека ви кажа следното ако получим много късно списъкът с а, темите за гласуване и ако някой от вас не разполагат с достатъчно време, за да се запознаят с а, темите, просто няма да гласуваме. Та, сега, първо ще гласуваме по изменение на регламент на съвета за създаване на съвместно предприятие горивни клетки и водород. Заедно с координаторите се споразумяхме относно процедурата, която да следваме. Няма възражения срещу това, няма никакъв проблем. А, извинявайте, Томас. Ние бихме желали да се въздържим. Не, че не считаме, че това са важни технологии за бъдещето, а чисто и просто, защото Смятаме, че комисията не удовлетворява в достатъчна степен нашите въпроси, които отправихме във връзка с съвместното предприятие. А това е важно. Така или иначе, с информацията, която разполагаме, считаме, че ситуацията не е толкова розова, така както ни описва комисията. Нека погледнем на нещата сериозно казва председателят. Може да отложим гласуването, но за момента, имайки предвид, че не се обадихте по-рано, ще трябва да гласуваме. Точка 5. Ред и условия за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата Галилео. Нашият колега не е тук, но разполагаме с компромисен текст. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Моля, гласувайте електронно. Откривам гласуването. Закривам гласуването. 38 за, 4 против. Бих искал да ви напомня, че аз гласувам с знак, защото картата ми не е в мен. Микро. Микрофон за оратора, моля. Господин Панайоти гласува с жест, тъй като не разполага с карта. Господин председател, извинявайте, мисля, че а, устройството не работи или може би аз не натиснах правилния бутон. Аз откъде да знам? Не мога да отговоря на подобен тип въпрос, но случва се. Добре, благодаря ви все пак, че привлякохте вниманието ми върху този проблем. Ще си запишем това, което казахте. Преминаваме нататък. Законодателната резолюция. Откривам гласуването. Закривам гласуването. Mit 37 zu 3 zu 4. Jetzt muss ich bitte noch nachfragen, ohne Karte. 37 за, 3 против. Господин Панайота, вие сте за. Добре, това означава, че имаме 38-39 души за и, и трима против. Господин Бютикофер. Точка 6. Стратегията по отношение на суровините. Докладът беше изготвен от господин Бютикофер в сътрудничество с други колеги. Имаме няколко предложения за изменения по този доклад. Желая ли някой да а, дойде тук при мен? Отговаря ли някой за това досие? Второто предложение за изменение, ако не се лъжа. Да, логично е да започнем с първото предложение. Прав сте. А, защо не се сетих сам? И така, кой е за първо изменение? Против? въздържали се, прието е. За второто, за, против, въздържали се, прието е. Трето, за, против, въздържали се, прието е. 3А, за, параграф 3А или изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Прието е. 48 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Пето за, против, въздържали се, прието е. Шесто компромисно предложение за, против, въздържали се, прието е. Седмо за, против, въздържали се, прието. 8 за, против, въздържали се, против. Извинете, прието е. Девето за, против, въздържали се, прието е. Десет за, против, въздържали се, прието е. 109 за, против, въздържали се, прието е. 11 за, против, въздържали се, Прието е. 120 за. Против. Нека проверим електронно. Моля гласувайте. По 120. Closed and rejected. Закривам гласуването. Отхвърля се. А, извинявайте, някои от вас нямаха карти. Вие против ли сте? Против, против, за? За или против сте? Против. Отхвърля се. 122 за. Против. Въздържали се. Прието е. 121 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 125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 16 за, против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за. Нека проверим електронно 152. Моля гласувайте за 152. Аз мисля, че нещата бяха ясни, но моля гласувайте електронно. Закривам гласуването. Отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, от... приема се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, приема се. Изменение 181 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно гласуването. Моля, гласувайте. And closed. And rejected. Закривам гласуването. Отхвърля се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 183 има три части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Третата част за, против, въздържали се, Нека проверим електронно третата част. Откривам гласуването. Closed. Закривам гласуването. Приема се. Четвъртата част. За. Против. Въздържали се. Приема се. По 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 194. За. Против Нека проверим електронно. Гласуваме по 194. Откривам гласуването. Закривам гласуването. Приема се. По 22 за, против, въздържали се, приема се. По 206 за, против, въздържали се, приема се. По 225 за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим електронно 225. Откривам гласуването. Закривам гласуването. Приема се. По 208. Две части имаме тук. Гласуваме по втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По 23. За? Против? Въздържали се? Приема се. По 24 за, против, въздържали се, приема се. По 224 за, против, въздържали се, отхвърля се. По 229 за, против, въздържали се, приема се. 230 за, против, въздържали се, приема се. 231 за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, Нека проверим елек... по електронен път. Гласуваме по втората част. Откривам гласуването. And rejected. 235. Отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, отхвърля, извинете, отхвърля се. По 240. Не, не сте ли съгласни? Добре, нека проверим по електронен път. 257 откривам гласуването. Closed. And rejected. Закривам гласуването, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се, приема се. По 241 за, против, въздържали се, приема се. Компромис А25. Приема се. 26. Приема се. 251. Гласуваме само по втората част, нали така? Не. Само по третата част. Не, втората, нали? Точно това казах. И така. Изменение 251, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част, не, не, третата част, за, против, въздържали се, отхвърля се. По 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. По 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, приема се. По компромисно предложение 27 за, против, въздържали се, приема се 265 за, против, въздържали се, отхвърля се, по 28 за, против, въздържали се, отхвърля се, а не, приема се, извинявайте. По 29 за, Господин Господин Томас се опитва да ми вземе мястото. Та, по 29 за, против, въздържали се, приема се. По 30 за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до съображение, изменението по съображение А, т.е. изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. По 9 за, против, въздържали се, приема се. По 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. По 11 за, против, въздържали се, приема се. По 12 разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим по електронен път. Проверяваме за втората част на изменение 12. Закривам гласуването. Приема се. По 16. За, против, въздържали се. Приема се. По 19. А не, то е отпаднало. По 13. За, против, приема се. По 14, приема се. По 15, приема се. По 17, за, против, въздържали се, приема се. По 18, за, против, въздържали се, приема се. По 20, за, против, въздържали се, приема се. Боже, Боже, всички изменения са от господин Бютикофер. Продължаваме. Първа част на изменение 25 приема се, втора част отхвърля се. По 21 за, против, въздържали се, приема се. По 22 за. Трябва да побързаме, защото закъсняваме. Т. по 22 за. Кой е за? Против, против, въздържали се, приема се. По 23 за, против, въздържали се, приема се. По 24 за, против, въздържали се, приема се. По 26 за, против, въздържали се, приема се. По 27 за, против, въздържали се, приема се по първо изменение за, против, въздържали се, приема се. По второ за, против, въздържали се, приема се. Може ли да разгледаме заедно 3, 4, 5? Кой е за? За 3, 4 и 5. Извинете, 3, 4, 6 поправя се председателят. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. По С, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. По първия параграф за, против, въздържали се, приема се. След това имаме няколко становища. По 14. Първо разглеждаме 14. Кой е за, против, въздържали се, приема се. По 19 за, против, въздържали се, приема се. За, против, въздържали се по 6. По 12 приема се. Дев 11 по първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. По втората част. За, против, въздържали се, приема се. По 13 13-то пада, добре. 13 втора част за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. По 18 втората част за. Това е устно изменение, нали така? За, против, въздържали се, приема се. По 30. Разделно гласуване. По първата част. По 20, извинете. За. Против. Въздържали се. Прието. По втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По 22. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По 23 Разделно гласуване, първата част. Гласуваме по първата част. За, против, въздържали се, приема се. Сега частта Инта. Втория параграф. За, против, въздържали се, приема се. По 4 за, против, въздържали се, от, приема се. По 7 първата част за, против, въздържали се, приема се. По 8 първата част за, против, въздържали се, приема се. По 9 за, против, въздържали се, приема се. По 12. Първата част пада. Гласуваме втората част. Осно изменение за против въздържали се прието. По 15. Първата част. За. Извинявайте. Т, Кой е за по 15? Отхвърля се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. По 16, първа част, за, против, въздържали се, приема се. По втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Частта NV. По 4. Втората част. За, против, въздържали се, приема се. По 5. За, против. Нека проверим по електронен път. Гласуваме по 5. Откривам гласуването. Adopted and without card. Against. Приема се. А, тези, които бяха забравили картите си, те са против. Добре. По 7. Добре, добре, така или иначе това не променя резултата. Против сте, нали така? За или против? А сега вече имате карти, добре? По 7. За, против, отхвърля се. По 10. Втората част. За, против, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Приема се, приема се, извинявайте. По 14 за. По 14. Май ще трябва да гласуваме. Да, трябва да гласуваме по 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. We come to 18. First part. По 18, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. По 21, за, против, въздържали се, приема се. По 22. За, против, въздържали се. Да или не? Да, добре. You are not in the room. Okay, but it's clear then it's uh, rejected and 20 and 20 Значи е ясно, че се отхвърля. А, Всъщност, още веднъж казва председателя за. Да. Приема се. 22, втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А сега стигаме до 24. Проблем ли има? само гласуваме, когато имаме устно изменение. А някой, който а, да има възражение против, господин Бютиков възразява. Той е против в случая, то тогава и ние възразяваме, така че трябва да се гласува без а, устното изменение 24. Гласовете за, против, въздържали се, отхвърля се. Следва 28. Първата част, не, извинявайте, втората част, за, против, въздържали се, приема се. Следва частта Агри. Като че ли всички комисии работят по това предложение? Почти всички. Невероятно. Изключително. Ние изпратихме писмо до тази комисия. И така. Становища на тази комисия за, против, въздържали се по първо, две, едно се отхвърля, две за, против, въздържали се, четири за, против, Извинявайте, ясно е все пак. 3. Нека да направим 3 за, против. Нека проверим. Проверка на 3. Край на електронното гласуване. Значи 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5 за. Против въздържали се, при... отхвърля се 6 за, против, въздържали се, отхвърля се 7, отхвърля се 8 за, против, въздържали се, отхвърля се 9 за, първа част, против, въздържали се, отхвърля се 10 за, против, въздържали се, приема се 11, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздърж... въздържали се, 12 за, против, въздържали се, приема се 13 втора част за, против, въздържали се, отхвърля се 14 за, против, 14 за, против, въздържали се, отхвърля се 15 за, първата част против, въздържали се, отхвърля се втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, отново 17 за, против, да, ясно е. е. Ясно е, че се отхвърля 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следва 20. Две части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. И последно гласуване, електронно гласуване. Започнете да гласувате. Край на гласуването и, и се приема предложението. Поздравления! господин Рюбех имаше едно разяснение, което иска да даде. Да, благодаря, господин председател. Просто исках да благодаря на господин Бютиков, тъй като това бяха много тежки преговори, но смятам, че бяха проведени по един изключително ефективен начин и в голяма степен смятаме, че докладът постигна добри компромиси. Това, което исках да се а, каже официално и моля ви да отбележите моето оплакване в протокола, а именно факта, че има лобисти, които действат извън Европейския парламент, а, които се свързват лично с членове на Европейския парламент, лобисти, които не са регистрирани в официалния списък от лобисти на Европейския парламент. Така че смятам, че трябва да се оплачем на секретарията на Европейския парламент за тази мръсна кампания, която се проведе в този случай. Не можем да приемаме подобен род. А, кампании в Европейския парламент. Нашето достоинство не трябва да позволява подобно нещо. Чувам вашите аплодисменти и а, така разбирам, че трябва да се предаде това послание на секретарията и ще видим какво ще направим. След това, точка 7. Позиция на парламента относно проверката за 2012 година във вида, в който е изменен от съвета. Тук давам думата на господин Бюти Кофер. herr präsident! Um, the uh, commission adopted and presented its. Благодаря, господин председател. Комисията на 20 април прие проекто бюджета. Знаете, че има предложение за както за ангажиментите, така и за разплащанията, тъй като има много останали задължения за плащания от предишни години. Приемането на проекта на бюджета от страна на съвета се е, е насрочено не окончателно следващата седмица и предаването на парламента се очаква в края на юли тази година. По-точно 25 юли. На 11 юли предстои триалог между парламента, комисията и съвета, но нашата комисия не е включена в този триалог. По-късно може да ни бъде позволено да участваме, но за сега не е. Очакваме съвета да предложи ограничения, доста широки съкръщения в разпределенията на плащаните в този бюджет. Докладът на Балзани, която е основата на този триалог, подчерта поне в пет точки а, становища, които бяха силно подкрепени от нашата комисия. Затова трябва да сме благодарни на госпожа Балсани, че а, предприе тази дейност и превърна въпроса а, в такъв, както за нашата комисия, така и в комисията бюджет, а, така и в пленарна сесия а, тя а, се обяви в доклада си срещу широките хоризонтални съкръщения в бюджета и а, позициите, които са необходими за хармонизиране с Европа 2020, тази стратегия. Също така а, едно А като позиция, предложението да се а, увеличи сумата, но това е против съгласието за МФФ също приоритетите за енергетиката в този план, където се приветстват разпределения за програми, свързани с а, инициативата за иновации и конкурентоспособност. Също разширяването на а, програмата за изследвания за периода 2012 и 2013 също имаше и предложение от страна на парламента за пилотни проекти, подготвителни дейности, които а, трябваше да бъдат а, обсъдени от комисията. Обратната връзка от комисията трябва да пристигне следващата седмица и тези а, реакции ще бъдат основата на решението в нашата комисия за това кои пилотни проекти и подготвителни а, действия, предложени от членовете на нашата комисия, ще бъдат подкрепени от цялата комисия. Това ще бъде обсъдено през следващата седмица по време на сред, срещата на координаторите в Сянка, а, за да се вземе това решение. Благодаря. А сега другите оратори. Благодаря. Струва ми се, че трябва да признаем, че се намираме в трудни времена. Така че, що се отнася до бюджета за 2012 година, бих искала да видя едно замразяване. Това предложение от 4,9% за увеличение не е подходящо на този етап, това, което идва от комисията. Но трябва да има и ясни приоритети за нас. Трябва да пренастроим организацията, за да може този бюджет да бъде неутрален. А ако искаме да похарчим повече в някои области, то трябва да похарчим по-малко в други. Това, по което трябва да се съсредоточим средствата и което не виждам в бюджета, предложен от комисията, е свързано с енергетиката. Комисията, макар да казва, че това е ключова област на политиката, всъщност бюджета за 2012 всъщност е намален от 0, с 0,1%. А, това е и доста малък процент от цялостния бюджет. И макар комисията да подчертава, че този план е изключително важен, няма отделна бюджетна позиция по него. И знаем, че трябва да се финансира този план. Това е изключително важно, за да може да има растеж, заетост и както и да се постигнат целите и нивата по отношение на изменението на климата. Нещо повече. Дори да оставим на страна а, финансирането на ИТРЕ, което е 1,5 милиарда, имаме финансиране за други енергийни проекти, което е 350 000 евро и само извинете, 350 милиона евро и трябва да се постигне някакъв баланс в този бюджет. Ако смятаме, че наистина възобновяваната енергия е това, което ще ни помогне да постигнем целите за 2020 година, то тогава трябва да подкрепим това със съответните финансови средства, вместо да финансираме други области, които не са в нашите приоритети. Er не виждам други желаящи да се изкажат. Митюкъв кофер. В заключение, не знам дали да го изтъквам или не, но тази среща на докладчиците в Сянка, която споменах, ще се състои на 7 юли и тогава ще можем да видим и позицията на Корепер и да обсъдим това, което комисията казва за пилотните проекти в подготвителните действия. А пък на 23 август комисията ИТРЕ ще, запор... ще го обсъди, а в бюджетната комисия срока за внасяне на изменения е 8 септември до обяд, като гласуването в ИТРЕ ще бъде на 30 август. И естествено депутатите са приканени да изготвят и да внесат изменения. Добре. Госпожа Ерк има думата. Благодаря. От принципна гледна точка наистина е важно да се подчертае виждането на ИТЕРЕ. Какви са вижданията за ядрените източници на енергия. Но, ако, трябва, ако ще харчим пари за нещо, трябва да имаме правомощие да вземаме решение за него, което нямаме в ИТЕ. А това е основна слабост. Трябва да се реши този въпрос с парламента. Или да го махнат от списъка, или да ни дадат възможност за... и ние да участваме в вземането на решение. Следващия оратор, благодаря. Парламентът се занимава с този въпрос много активно за Института за технологии те. Първоначално бяха предвидени 3 милиарда евро за този институт и мисля, че наистина е важно да се осигури способност. 300 милиона остават и смятам, че трябва да се постараем този подход, който реално е насочен към училищата и университетите, да може да стимулира максимална степен на знанията в нашето общество. Тези пари трябва да стигнат до училищата и институтите. Там учителите и преподавателите могат да допринесат за подобряване на климата в учебните заведения в рамките на 7-та и 8-та рамкова програма за научни изследвания. Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Извинявам се, исках да взема думата малко по-рано, но ще бъда кратък. В Има проблем с превода на английски. Nevím, ještě jednou zkusíme, jestli je překlad. Děkuji. Нека опитаме отново. Сега Чуваме ли се? Да, добре. Ще бъда кратък в моето изказване. Бих искала да кажа няколко думи във връзка с агенцията. Доколкото знам, съветът желая да ограничи финансовите ресурси – това ще е, постави под въпрос преместването на агенцията в Прага. Както и колегата Ом, считам, че има области, в които трябва да направим известни економии, но от друга страна пък е, има други области, в които трябва да предвидим повече финансиране. И а, е, в това отношение трябва да помислим и за агенцията към Галилео. Благодаря. Благодаря. Няма други, които да желаят да вземат думата. Бих искала да ви напомня сроковете. 23 август до 12 часа може да внесете изменения. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 8. Контрол на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества. Господин Ена е докладчик по тази точка, така че давам ви думата. Господин Ена, имате я. Благодаря, господин председател. Преди да започна, бих искал да благодаря най-горещо на всички, а, които работиха с мен по това досие. И по-специално колежката, която седи до вас, господин председател, защото тя извърши отлична работа по това досие. Отчетохме всичко, което бе казано в рамките на предишното ни заседание, като сме внесли някои изменения, които отчитат ориентациите, които искаме да внесем. А именно а, Предвидили сме по-големи възможности за дерогации. Счетохме, че е необходимо да дадем по-голяма възможност за канализация. Трябва да се вземе предвид предоставянето на подизпълнители, трябва да се вземе предвид Както този аспект, така и аспекта свързан с безопасността. Необходимо е обаче всичко това да бъде е, вписано конкретно и ясно, защото ако сме неясни в нашето изказване, ще създадем условия за несигурност. А ние се нуждаем от сигурност във всички предприятия, без обаче да, предо... да пречим на функционирането на съответната индустрия. Отчетохме всичко, което се случи в света през е, последните месеци, т.е Включили сме тук и природните рискове. Искам да привлека и а, вниманието. Искахме да привлечем и вниманието върху някои области, които според нас не бяха получили достатъчно внимание, като например транспорта на опасни вещества. Това се отнася също така и за съответните терени, на които се извършва индустриална дейност, като в момента тези терени в влизат в приложното поле на защитата. Няма да разглеждам всички изменения, които са а, написани, но бих искал все пак да кажа отново, че е необходимо, както казаха и други депутати, да отчетем всички. А, ситуации на служителите, които работят в подобни предприятия. Защото тези работници са основните потърпевши и те участват пряко в процеса на създаване на ресурсите. Така че би било проблем, ако не отчетем необходимостта за участие от тяхна страна в процеса на осигуряване на безопасност в рамките на съответните предприятия. Разбира се, чухме и други коментари, може би ще има и други предложения за изменение, но ние очакваме да ги чуем и сме готови да ги обсъдим. Uh, Благодаря ви. Искам да говоря от името на нашия колега Месарос, който е възпрепятства, не можа да дойде днес и а, ме помоли да предам неговите а, съображения и аз ще ги изчета. Прошествията от миналото, които са причинили а, големи аварии, ни получиха, че подобен род производство трябва да бъде под много сериозен контролен механизъм установените мрежи между държавите членки могат да играят много ключова роля в подобен вид а, аварии. 10 000 предприятия са предотвратили а, такива аварии и това ще увеличи броя на такива предприятия. Ключовите елементи на предложенията са същото ниво защита трябва да бъде осигурено за и от новата директива, според предложението на комисията. И това е принципът, който трябва да следваме. Севесо 2 като директива функционира добре, но е необходимо да има ревизия по е, редица практически и законодателни е, причини. Трябва да се хармонизира с регламента CLP за класификацията, етикетирането и пакетирането на опасни вещества и смеси, което ще влезне в действие от 2015 година. Следваща точка по-добро, по-прецизно класифициране на а, опасни вещества и по-добро приложение и а, налагане на правилата е от интерес както на обществото, така и на околната среда и на промишлеността. Предложението разграничава задълженията на предприятията в зависимост от количеството опасни вещества. Много е важно да подчертаем, че това като разпоредба не трябва да проистича извън директивата. Например, транспорта трябва да остане извън приложното поле, както каза нашия колега. Клаузите за дерогация от държавите членки трябва да позволяват гъвкавост в някои обстоятелства, но не пълно изключение от директивата. Критериите за изключение за директива трябва, за дерогация трябва да бъдат включени в директивата, а да не се решават на по-късен етап. Информацията за обществеността е покрита от предложението, т.е. информацията за предприятията и риска от аварии трябва да бъде предоставена и да бъде достъпна по подходящ начин. И последна точка на ниво държави членки трябва да бъдат хармонизирани изискванията за информация и задължения, за да се понижат административните разходи. Благодаря ви. Grazie Presidente. Voglio anch'io esprimere un apprezzamento. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да благодаря на докладчика и на секретарията за това, че са а, разгледали една тема, и са взели решение в каква посока да вървим. Това е доста щекотлива тема, а когато разгледаме и приложенията, всъщност отиваме на прекалено техническо ниво. Моята група в момента разглежда измененията, представени от докладчика, но ние предвиждаме също така и а, наши изменения. Видяхме наскоро, че въпросът за безопасността е труден за решаване. Всички знаем какво се случи, какво се случи в Германия, всички тези природни стихии и така нататък, което от своя страна ни накара да се замислим и да повишим нашето внимание. Така че ние живо се интересуваме от европейската политика в това отношение. Бихме желали в Европа да разполагаме с конкретни правила за безопасност. Трябва да вземем предвид всички възможни аспекти в случаите на аварии. Това е от изключително значение за а, нашата комисия, как, а не само за комисията по околна среда. Така че трябва да бъдем строги и точни, когато обсъждаме тази тема. Трябва да спазваме принципа за предотвратяване, трябва да упражняваме контрол, да осигурим безопасност на нашите граждани, но трябва да намерим и баланс между всички тези неща баланс между сигурността на работниците, безопасна околна среда и всичко това в териториалния контекст. Не трябва да забравяме и законовите очаквания на производствения сектор. Например, химическата индустрия, която полага значителни усилия за да се адаптира и да изпълни условията по РИЧ, например. Така че трябва да намерим правилния баланс, като основният ни приоритет трябва да бъде осигуряване на безопасност. И ако ми позволите, Бих искала да кажа още нещо. Всички тези норми и стандарти, които ще се отнасят до а, различните индустриални сектори, са нещо много положително. Но не трябва да забравяме и обществените търгове този контекст не трябва да забравяме, извинете, и предоставянето на подизпълнители. Така че всички тези аспекти също са важни и ние трябва да поработим върху тях. Бих искала да кажа на господин Ена следното. Ако се упражнява контрол по-често, както вие предлагате, считам, че това няма да ни помогне. Това, което може да ни помогне е упражняването на строг контрол. Тоест, ние трябва да се уверим, че а, съответните органи, които упражняват този контрол, ще бъдат достатъчно строги. Необходимо е също така а, компетентните органи да разполагат с всички необходими ресурси, за да могат да осъществяват въпросния контрол. Този контрол трябва да бъде упражняван а, малко по по-различен начин, защото а, дали ще упражняваме много често контрол, това не означава нищо, ако той се упражнява вяло. Сега да, по въпроса за прозрачността. Да, това е изключително важно, но когато предоставяме прекалено много информация, гражданите всъщност се загубват в нея, така че трябва да предоставим адекватна информация в ясен и разбираем вид. информация, която да се отнася също така и до компетентните органи. Цялата тази информация трябва да бъде налична трябва да поставим акцента върху отговорността, която носят компетентните за упражняване на контрол органи. Ако е необходимо да им дадем повече правомощия, да, ние ще го направим, но не трябва да попадаме в а, капана, а, според който си мислим, че прекалено честия контрол означава качествен такъв. Така че трябва да се предоставя информация, но в разумно количество. Както ви казах, приоритет трябва да бъде даден на безопасността и а, ние ще коментираме измененията на докладчика. Имаме и наши изменения. Ще видим дали ще стигнем до компромис, защото трябва да свършим отлично нашата работа все пак. Госпожа Ривази. Благодаря, господин председател. Бих искал най-напред да благодаря на докладчика господин Ена за това, че е отчел някои от дискусиите, които водихме на ниво комисия. Бих искала да поставя акцента върху някои аспекти, с които се сблъсках когато участвах в една обща инспекция във Франция, след като имахме авария в завода АДФ, АЗФ, извинете, в Тулуза. И така, относно информацията, чух какво каза моята колежка преди малко и аз считам, че трябва да кажем следното. Ако има информация, която трябва да бъде предоставена, то тя трябва да бъде предоставена първо на работниците – защото това е най-важно с оглед на безопасността. Но трябва да предоставим информацията също така и на хората, които живеят в съответната зона. Много често индустриалните предприемачи се криеха зад търговската тайна и не предоставяха подобна информация. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че не става въпрос за количество, а за качество. Аз считам, че трябва да имаме доверие на хората, които живеят в съответните зони и а, индустриалните предприемачи трябва да предоставят необходимата информация на тези хора. Какво означава това? Това означава, че когато имаме някаква инсталация а, по смисъла на директивата Севезо, трябва да предвидим и предоставяне на съответната информация на хората, които живеят в съответната зона. Във Франция ние създадохме местни комисии за контрол. Те се събират веднъж годишно и предоставят информацията на хората, които желаят да я получат. Това е необходимо, защото а, не става въпрос за е, голямо количество информация, а да си набавим необходимия инструментариум за предоставяне на такава информация. Сега, що се отнася до риска? Необходимо е в тази директива да се направи оценка на риска. Оценка на риска, която се извършва от съответните индустриални предприемачи, но която трябва да стигне до знанието на компетентните органи. Защото ако имаме авария, ще има и загинали. Така че трябва да се определи точно какъв е периметъра на риска. И а, не трябва да ограничаваме периметъра на риска до, самото, а, до самата индустриална инсталация, а трябва да го увеличим. Защото ако има някаква експлозия, някакъв взрив, то тя надхвърля периметъра на съответната инсталация. Така че трябва да помислим по какъв начин можем да вземем необходимите мерки. Що се отнася до контрола? Да, контрол е много важен, но не става въпрос за увеличаване на извършвания контрол. Необходимо е да има инспекции във всяка държава членка. Но ако имаме само трима инспектори, които трябва да проверяват хикс броя инсталации по смисъла на директивата Севезо, то това е недостатъчно. Нуждаем се от независим от индустрията орган. Връщам се от Япония и уверявам ви, когато видях японските власти, които ам, работят в сферата на ядрената енергетика, всъщност се оказа, че тези хора зависят от Министерството на индустрията. И а, когато всъщност не бяха спазвани правилата за безопасността, се оказва, че тези компетентни хора не могат да спрат а, функционирането на съответната инсталация, защото се нуждаят от одобрението на Министерството. Така че считам, че това е много важен аспект, защото в противен случай просто си губим времето в празни приказки. Нуждаем се от правилен инструментариум, който да ни позволи да кажем, надхвърлили сте допустимия риск, не сте информирали достатъчно хората за това, че съществува риск за експлозия. Защото ако информацията се предостави прекалено късно, хората са тези, които всъщност са потърпевши. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Но преди това госпожа Туя, нещо, което забравих, казва госпожа Туя. Искам да благодаря на докладчика, че възприе някой от нашите коментари но специално внимание трябва да се обърне на въпроса за работещите в дадено предприятие. Те са първата ни тема на, за, за загриженост, така че е, в този смисъл внесохме предложение и докладчика го прие. И така, господин Алън от комисията. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски. Ще премина на френски, защото изказванията бяха направени на френски. Може би, ако говоря на френски, ще мога да дам по-удачен отговор. Ние прочетохме с интерес проекто доклада на докладчика. Чухме също с голям интерес коментарите, които бяха направени днес. И така, тук ще се огранича до няколко забележки, които са свързани с дискусиите. И така, що се отнася до информирането на обществеността? Директивата има за цел да се изготви система за предотвратяване на авариите, т.е. трябва да се уверим, че на ниво предприятие са предприяти всички мерки, но трябва да работим също така. В случаите, в които имаме аварии, трябва да се информира обществеността. Разбира се, Целта не е да се предоставя техническа информация, а разбираема за обществото такава. Обществото просто трябва да може да разбере поведението, което трябва да възприеме в случай на авария. В момента, в който се информира местното население, население, което живее в близост до инсталация по Севезо, се предоставя всъщност информация свързана с риска. Целта на предоставянето на информацията е всъщност да се информира обществеността. Защото обществеността, местното население има правото да разполага с тази информация, за да разбере по какъв начин трябва да действа, а и разбира се, за да може да се успокои местното население с оглед на инспекциите, които се извършват в съответния район. И така преминавам към инспекциите. Комисията благодари за подкрепата, която ни бе изказана от докладчика, както и от депутатите, които взеха думата днес. Вярно е, че това, което е важно, е на национално ниво да се разполага с автономни компетентни органи. Така че ние с огромен интерес гледаме на изменението, което е предоставено на нашето внимание днес, както и на подобни изменения в бъдеще. В нашето предложение сме въвели минимални критерии за инспекциите в случаите, в които имаме инсталации, които представляват голям риск. Веднъж на 3 години трябва да се прави подобна инспекция в предприятия, които не представляват риски. Веднъж годишно трябва да се правят инспекции в предприятия, които са с голям риск. Както всеки един от вас знае, целта на директивата е следното да се стигне голямо ниво на безопасност. Това ниво на безопасност обаче може да спадне с времето. Така че много често трябва да има инспекции на място и посещения на място. Разбира се, работниците също трябва да участват в въпросните инспекции. И а, това е което мога да кажа във връзка с участието на работниците. Разбира се, ние разполагаме а, с а, рамковата директива, която се прилага в подобен случай, в подобни случаи. Това е директива 89 наклона на черта 391, рамкова директива, в която се предвиждат асоциации на работниците. И аз от своя страна мога да кажа следното. Трябва да разглеждаме това предложение с оглед на добавената стойност, която то има. Да, трябва да се дадат повече правомощия на работниците, но трябва да видим и каква е добавената стойност, за да нямаме приповтаряне с други законодателни текстове. Така че това е свързано с добавената доброто законодателство в случая, за да не възникнат някакви други проблеми. Бих искал да направя коментар и по два-три други аспекта. Обещетяването на жертвите на аварии – Не разполагаме с хармонизирана схема на обещетяване в рамките на ЕС, която да се предлага, прилага по еднакъв начин на цялата територия на ЕС. Така че въпросът за обещетяването е свързан с гражданско-правната уредба на всяка държава членка. И държавите членки са тези, които са компетентни за уреждането на този аспект. Има едно техническо изменение, свързано с сроковете. Сроковете в които всъщност инсталациите попадат в приложното поле на Севезо. Считам, че е невъзможно да се изпълни изискването заложено в предложението. Да, всеки един индустриален предприемач може да види, че съответната инсталация претърпява съответните промени и следователно попада в приложното поле на Севезо. Когато обаче това зависи от някакъв външен фактор, считам, че трябва да предоставим време на въпросния индустриален предприемач, така че в това отношение трябва да направим още някои доуточнявания с докладчика. Що се отнася до приложното поле на директивата, мога да кажа следното. Има няколко предложения за разширяване на приложеното поле в доклада. Например, а, говорим за военния, военната област, военният аспект. Казва се, че в някои случаи на авария военните сили са тези, които се намесват. Считам, че тази възможност трябва да бъде запазена. Що се отнася до транспорта, това също е важен аспект, транспорт на опасни вещества. Съществуват различни рискове. Те не са еднотипни. Така че законодателството в областта на транспорта, според нас, е най-удачното законодателство, което може да уреди въпроса. Позволете ми, господин председател, да се изкажа в рамките на още 30 на секунди във връзка с различните тръпопроводи. Сега ще премина и след малко ще премина на английски. Та. Във връзка с тръбово, тръбопроводите, извинете, в момента ние провеждаме едно проучване във връзка с рисковете, които носят подобни тръбопроводи. Така че ще ви запознаем с резултатите от това проучване, което е, ще излезе до края на годината. Що се отнася до е, петролните инсталации в морето, тази година ще излезем с предложение, за да може специфично да се уреди този въпрос с оглед на е, околната среда. Според нас се нуждаем от специфичен инструмент за подобен вид дейност, която съдържа в себе си специфични рискове. Благодаря ви, господин председател. Господин Оди, благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя докладчика. Всъщност, тук казваме, че трябва да проверим, че а, индустриалните предприемачи разполагат с необходимия инструментариум в случай на авария. Ако вземем предвид аварията в Отиш Петролиум, не трябва да забравяме, че там имаше съответния инструментариум, и имаше собствени ресурси на предприятието, а, като а, реновацията позволява, да, тези собствени средства помагат до известна степен. Но се питам дали не трябва да предвидим една глава, в която да кажем, че с оглед на контрола трябва да се вземат предвид собствените ресурси, както и със съответните застрахователни полици, т.е нека използваме стандартната формулировка и да кажем, че тези финансови ресурси могат да покрият всички щети, за да може ние да се уверим, че щетите, които могат да бъдат значителни понякога, няма да се отразят на финансовите ресурси на държавите. Защото много често а, държавите са тези, които плащат всичко. Mr. Monsieur you want once again? Господин Ана, отново ли искате да вземете думата? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Виждаме, че отбелязваме напредък. Ролята ни на депутати е именно да придвижваме напред всички тези теми, за да осигурим по-голяма безопасност. Така че ние сме длъжни да излезем с някои предложения. И дори тези предложения да не бъдат взети предвид веднага, те все пак задвижват напред цялата система. Когато говорим за безопасност, това е безопасността на мъжете и жените, които работят в съответната инсталация, но това е безопасността също, също така и на местното население, което живее в близост до съответната инсталация. Не трябва да а, забравяме, че а, трябва да вземе преди всички аспекти на безопасността. Говорихме за контрол преди малко и за Стриктното прилагане на контрола. Защото ако просто упражняваме контрол, но няма санкции за тези, които не отговарят на необходимите критерии, не отива, ние не вървим на никъде. Трябва да позволим на индустриалния процес да продължи, но и да позволим също така да се вкарат в правия път индустриалните предприемачи, които не спазват правилата. Ето защо ни очакваме с голям интерес предложенията за изменения. Благодаря, господин председател. Много ви благодаря. Искам само да кажа, че срокът за внасяне на изменение е 6 юли. 6 юли е антрагсшлус, um die Amendments И така, крайният срок за измененията е 6 юли за да могат те да бъдат разгледани и евентуално включени в текста на време. Благодаря ви. Приключваме с тази точка от дневния ред. Точка 8. Точка разни. Нямам тук предвидено нищо, така че следващата точка е 10, както можете и да прочетете. Следващото заседание е на 11 юли и другите дати са описани също. Благодаря ви.